Prego. Please. Can you sit? Моля, колеги, заемете местата си. Se siamo pronti, chiederei di accomodarvi. Ecco. Моля, колеги, заемете местата си. Ако сте готови, вече можем да започнем с гласуването. Но преди да започнем с самото гласуване, както вече разбирате, че господин Бозев, председателят на нашата комисия, предпочита да не председателства заседанието, когато ще гласуваме за неговото становище. Бих искала да ви помоля да проверим дали работи оборудването за гласуване. времено. нека също така да видим дали всички са тук, може би някои хора са в повече. Така, нека да проверим сега системата за гласуване. Ако се радвате на слънцето, моля гласувайте с да. Моля, гласувайте, за да проверим апаратурата. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Така, системата работи и всичко е наред. Добре, нека да преминем вече към самото гласуване. Eh, ok, ok. Assicuriamo il collega che il suo voto sarà conteggiato a parte perché senza scambio. Да, колега, ще отчетем вашето гласуване. Нищо, че нямате как да. И така. Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. Първото компромисно изменение, номер едно, кой е за, моля втигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Отбелязваме си това. Отбелязваме си гласа на колегата, който няма карта. Компромисно изменение 2 сега. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 12. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Не се приема. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Също така се отхвърля. 31. Кой е за? против, въздържали се. Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 31. Край на гласуването. Не, отхвърля се. Компромис 3, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Извинете, забравихме за изменение 34. Така, гласувахме срещу 31, сега гласувам по 34. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Извинете, извинете, приема се. Продължаваме. 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 42. Кой е за? Емендаменто 42. Си вота. Извинете. Изменение 42. То е допълнение. Гласуваме по него като допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Извинете, не виждам от тук много добре кой как гласува. И така електронна проверка. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове. За и против. Отхвърля се. Изменение 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Също така се отхвърля. 55. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Електронна проверка по 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 59 за против, въздържали се, отхвърля се. 60. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се? Приема се. Шестдесет и четири за против, въздържали се, отхвърля се. 71 кой е за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 96 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 90. Втора часа. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се. Кой е против, извинете, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. И така, по 110, моля, гласувайте по електронен път. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 114 електронна проверка. Моля, гласувайте. Емендаменто 114. La votazione aperta, votato tutti, la votazione chiusa. Всички, всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Стои 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. сега за, против, въздържали се, приема се. Добре, добре, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте 119. Ротационе Кюза. Край на гласуването. Приема се. Надявам се, че сте доволни. 121. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. За, против. Извинете. 111. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, Приема се. Сто четиридесет и шест. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, електронна проверка на 153. Моля, гласувайте по 153. Юза. Край на гласуването. Приема се.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 Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. 165 la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Край се. 167. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 177 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Компромис 9. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Avete votato tutti, la votazione è chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, приема се. 199 за, против, Въздържали се? Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се? Отхвърля се. 203 за, против, въздържали се? Мисля си, че отхвърлено, но наистина нека да гласувам по електронен път. Моля, гласувайте. И вот е фюзо. Край на гласуването. Отхвърля се. 207 гласа. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 204 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка 206. Моля гласувайте. Votato от Якиуза. Край на гласуването. Приема се. 208 за, против, въздържали се. Според мен се приема. 210 са. според мен не беше същото, защото моята група гласуваше по различен начин. Моля ви да проверим гласуването по изменение 208. Да, веднага, казва председателката. Така, моля, електронно гласуване по 208. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, има наистина много големи разлики при гласуването. Е лесно човек да се обърка. 210, 210 за, против. Добре, веднага ще проверим електронно гласуване по 210. Моля, гласувайте. Тути, макар не voti. Votato tutti? La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Респинто. Извинете, отхвърля се. 213. Моля, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 215. За, против, въздържали се. Електронна проверка по 215. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували?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 И окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Становището е прието с голямо мнозинство. Поздравления към господин Бузек, нашия председател. Следващото гласуване е по становище по одобрение на изменението от е, Доха на протокол от Киото. Това е поименно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Avete от ти? Всички ли са гласували? Колеги, моля, нека да финализираме гласуването и така в края на гласуването приема се. Следващото ни гласуване е по устен въпрос към Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. Господин Бузев е докладчик по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото. Сега доклада на господин Силикиотис за зеления растеж и зелената заетост. Всички, мисля, разполагаме с текста. Първо компромисно. За, против, въздържали се, приема се. Сега осмо изменение. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсто за, против, Въздържали се, приема се. Проверка, проверка по 14-то изменение. Електронна проверка на гласуването по 14-то изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да направим проверка и по 15-то, започнете електронното гласуване по 15-то изменение. Прекратете. Приема се. Шестнайсто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 изменени за, против, въздържали се, да проверим, да проверим по електронен път. 20 изменение. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването.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 е във вариант формулиран окончателно едва вчера вечер, така че текстът ще получите в последствие. 35-то изменение за. Против. Въздър... Отхвърля се. Трето компромисно от две части. Първа част. Трето, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега 48 изменение. За, против, въздържали се, да проверим по 48. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 50-то за, против, задържали се, приема се. 50-то изменение за а, електронно гласуване. Прекратете гласуването.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 Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към пето компромисно в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Шесто компромисно изменение, пак в две части. Първа част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. По електронен път ще проверим втора част от шесто компромисно изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втората част се отхвърля. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 е, про, проверка ли? Проверка по 86-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Това беше и ясно. 87-мо. 87 за, против, въздържали се. Да проверим 87. Започнете електронното гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 88. За, против, въздържали се, приема се. 89-то от 9-то е, изтеглено, 89-то гласуваме за, против, отхвърля се. Деведесето е отеглено, както казах. 89-то гласувахме, 91 то сега. За, против, въздържали се, приема се. 92. За, против, проверка 92. Започнете гласуването 92. Имаме един повече от социалисти и демократи. А, прекратете гласуването. Приема се. И Последно гласуваме текста в цялост по електронен път. Доклада с изменения и допълнение. Започнете електронното гласуване. Прекратете гласуването. Приема се поздравление на колегата Силгиотис. Да пристъпим сега към доклада на колегата Гирек. Умолявам ви за максимално внимание, тъй като листата в случая е доста сложна с вътрешни връзки и ще трябва да пристъпваме към електронно гласуване, така че да сме наясно. Първо изменение. Доклада Гирек. За против, въздържали се, отхвърля се. 42 изменение. За, против, е по електронен път по 42 изменение. По електронен път 42 при момент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 е, ще трябва да се провери по електронен път по първия блок изменения. Започнете гласуването. Имаме един в повече от НП и от социалисти и демократи. Е, прекратете гласуването. Блокът, първи блок изменения е прият. И още един блок, втори блок изменения от 44-то изменение до 121 во Който е за, моля? Против? Въздържали се? Приема се. Втория блок се прие. Сега 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Моля да проверим по електронен път 50-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се изменението Ланге. Сега блок изменения от 11 до 88. За, против, въздържали се по електронен път. Моля, от 11 до 88 изменения, блок, започнете електронното гласуване, прекратете Блокът се приема. И значи 60 Сешанто 66-то, 67-о и 107 остават, но ще стигна до там. Сега да видим трети блок, който е от 43-то до 98-о. Моля веднага да пристъпим към електронно гласуване от 43 до 48. Амблок, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Блокът се приема. Сега от 111 до 113. Тъй като блокът от 51 до 61 автоматично се приема с гласуването на третия блок изменения. Така е структурирана листата за гласуване. Значи от 111 до 113 блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега да пристъпи към 115 до 118 за против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече останалите, останалите падат. А, отиваме на 120. 120 изменение. Който е за, моля. Против. Проверка. По 120 по електронен път започнете гласуването. Изменението е с носител Бенсън. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменението. 44-то изменение за против, въздържали се, приема се. 43-то пада, 6-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по 8. Започнете гласуването. La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. Приема се 8. Девето. За против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега блок, амблок 65 до 91. За, против, Сдържали се, отхвърля се блокът. 12. Изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 61 и 106 амблок за против въздържали се. Приема се. 113 за против въздържали се. Проверка. 113-то. 13-то, 13-то, не 113-то, само 13-то, извинявайте. Започнете гласуването. Всички ли гласуват? Прекратете гласуването. Приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 74-то. Започнете електронното гласуване. Прекратете respinto. Емендамент... Отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към блока от 79 до 81. 79-81 за, против, въздържали се, приема се. Сега от 82 до 83 амблок за против въздържали се, проверка 83-то, казва председателката. Започнете електронното гласуване. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. 84-то изменение за, против, въздържали се, проверка. 84-то изменение по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се 55-то изменение. А 85-то, извинете, 85-то. Който е за, моля. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 86-то за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 87-то за. Против. Сдържали се. Проверка на 87-то изменение. Започнете електронното гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете. Приема се. 92 за. Против. Сдържали се. Приема се. 93 за. Против. Сдържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим 93-то по електронен път. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 95-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега блок от 100 до 103 за, против въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. 17 трябва да проверим. По електронен път всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. И сега анблок. анблок 111, 112 и 113 анблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 114. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Амблок от 115 до 118. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега отиваме на на блок от 114, 117, 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против 125. Сто за против въздържали се отхвърля се. Сега блок проверка по 125-то, добре, по електронен път, 125-то. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се, както бе и видно. 122-123 амблок за, против, Задържали се, отхвърля се проверка по 122-123. Започнете електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 126 за. А не, 126 пада. 127 за. Против. Сдържали се. Приема. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 128. Прекратете гласуването. 129. За, против, въздържали се, отхвърля се. 130. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то е, изменение. 18-то 18 изменение по списъка ми е така. 18-то. Искате проверка по 130. Добре, по 130 веднага започнете електронното гласуване. Приема се след проверката 130. 18 изменение. За, против, въздържали се, хвърля се. И сега Амблок 19 до и 26. И веднага по електронен път 19 и 26 Амблок по електронен път започнете гласуването. Приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърли се. Двадесет първо по електронен път. Започнете гласуването. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. Пада 22 и 23 следователно който е за, против, въздържали се по електронен път. т.е. 22 22 пада, 23 се гласува по електронен път. Започнете гласуването и прекратете гласуването. Отхвърля се. 24. Про, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Амблок 27, 8 и 9. Не, те не се гласуват фактически. 300 спада, 31. 31 за, против, въздържали се. Да, да. Благодаря ви, уважаеми колега, за съдействието, обаче не ми върши особена работа. 31 се приема. 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Така падат по-нататък. 38. Колегата Ривази по електронен път. 38, за да сме сигурни. 38, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Имаме един повече от НП, моля ви. Един повече от НП. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бенсън 40 изменение. За. Против. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека по електронен път по 41 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И гласуваме целият текст, измененията и допълненията по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Докладът се приема заведения за колегата Гирек и колегите докладчици Сянка. Приключи гласуването. Сложничко беше. Благодаря ви за съдействието, колеги. така малко прекъсване тези, които желаят да напуснат залата, да напуснат. Моля ви бързо и тихо. I ask my colleague to collaborate. Председателката. Моля колегите да ми съдействат. Very quickly go out, please. Il prossimo punto all'ordine del giorno è di grande importanza. Pregherei моля много бързо напуснете залата. Следващата точка от дневния ред е много важна, така че моля напуснете залата колкото се може по-бързо. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda... Следващата точка от дневния ред е становището на госпожа Ван Бремпт за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Posso, vorrei ricordare brevemente alcuni punti che peraltro sono noti a tutti. Нека ви припомня, няколко момента, с които може би са запознати всички от тези, които редовно посещават наши заседания. Бяха внесени 500 изменения, което не е малко. Както знаете, Нашата комисия работи по този доклад в качеството си на асоциирана комисия, съгласно член 54 от правилника за дейността ни. Работим заедно с комисиите по бюджети и по економически и парични въпроси. На нас се пада важна роля в рамките на работата по този законодателен акт. Благодаря на колегата докладчик по становището за това, че работи толкова усилено. Благодаря и, и за тясното взаимодействие с докладчиците в Сянка. Сътрудничихме си тясно, за да стигнем до тук. Сега ще дам думата на госпожа Ван Бремст за 5 минути. След това ще дам думата на колегите, които желаят да вземат отношение. Каплен, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина оценявам онова, което казахте. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички асистенти и на всички сътрудници на комисията ни. Никак нямахме много време за работата по този документ. С гордост мога да заявя, че постигнахме добри компромиси. Получи се и не лош списък за гласуване. Работата е сложна, тъй като нещата се свеждат не само до постигането на споразумение тук в комисията ни. Ако трябваше да се споразумеем само тук, щяхме да се справим с големия брой изменения. Но междувременно трябваше да се споразумеем и с останалите ресорни комисии. Изключителните ни компетенции нямат никаква стойност, ако не обвържем финансирането на безвъзмезната финансова помощ с изключителните компетенции на комисиите по бюджети и економически и парични въпроси. В крайна сметка парламента трябва да очертае своя позиция. Ако нямаме единна позиция, много трудно ще стъпим в преговори. Нека се спра върху основните политически моменти. Няма да се спирам в подробности върху всяко едно изменение. Това би било невъзможно. Но ще засегна основните политически моменти, тъй като на тях трябва да поставим ударението. Както вече казах, разполагаме с изключителни компетенции. Нека се възползваме от тях. Нека проявим решимост. Нека очертаем своя обща позиция това няма да е лесно, като се имат предвид многото изменения, но е много важно да се преодолеят междупартийните разлики и да се очертае обща позиция. Нека първо се спра върху въпроса за финансирането, който обсъдихме с комисарите Катайнен и Мойдас. Те не ни бяха от голяма полза, трябва да кажа, но може би ще ни помогнат, когато се стигне до гласуването. В комисиите Инте, Инта, ИТРЕ, бюджети и АКОН. Постигнахме споразумение. Бяха внесени много изменения, не съм се запознала с всички тях. В комисиите по бюджети, економически и парични въпроси бяха внесени общо 1400 изменения. Добрата новина е, че и няма въпроси, няма спорове нито тук, нито в други комисии. Трябва да разгледаме само член 8, за да се споразумеем по него и с комисиите по бюджети, економически и парични въпроси. Другият важен за нас член е член 5, точка 2. Важен е за нас, като се имат предвид изключителните ни компетенции. Първо, по този член трябва да изготвим добър списък на всички критерии, най-вече на отраслите, в които възнамеряваме да инвестираме, като енергетика, инфраструктура в областта на енергетиката, цифровата програма, научно-изследователската и развойната дейност. Опитахме се да разработим една добра позиция, като отчетохме приоритетите на почти всички политически групи. Второ, критериите за допустимост. Добре е не само да се изброят основните области. Важно е да очертаем и възможностите за инвестиции. Те могат да се очертаят в рамките на европейските политики, като например действия в областта на климата и други. Европейските политики в редица области ще зададат рамката за инвестиции. Има и още един момент, по който не е постигнато споразумение. Това е заделянето на средства. Аз предлагам заделянето на средства само веднъж. Трябва да се вземе предвид специфичната ситуация с енергийната ефективност, например. Почти всички политически групи се опитват да подсилят тази позиция, но има и съмнения Предвижда се заделяне на средства, целево финансиране и за малките и средни предприятия. В какъв размер ще предостави безвъзмезно финансиране Европейският съюз и в какъв размер ще е безвъзмезното финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка? Аз бих наблегнала на малките и средни предприятия и с версията със средна пазарна капитализация. Може би бихме могли да обединим тези две категории субекти. Повечето от колегите тук биха искали да поставят акцента върху малките и средни предприятия. Това е необходимо, но не би трябвало да даваме карт бланш на Европейската инвестиционна банка за финансирането на тази област. Много е важно ние, парламентът, да постановим къде да се инвестира като цяло. Това е много важно, според мен. Няколко думи за управлението. Ще се откажа от своите изменения по тази тема. Предлагам да последваме предложението на комисиите по бюджет и економически и парични въпроси, т.е. да заложим на делегираните актове. Споразумението между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия следва да визира единствено технически въпроси, а не въпроси по същество. Въпросите по същество следва да се уредят в регламента. Става дума за областите, в които следва да се инвестира. Вече бяха проведени две срещи, в които участваха техническите сътрудници и асистентите. Изготвят се редица компромисни изменения. Призовавам колегите тази седмица усилено да си сътрудничат с мен тъй като нямаме много време. Тази седмица трябва да изготвим компромисните изменения. Ще бъда на ваше разположение идната седмица, но доколкото знам, тогава няма да ни е лесно, тъй като седмицата е от части зелена или бяла, не знам точно. След това следва и зелена седмица. За това трябва да изготвим всички компромисни изменения още тази седмица. За това, моля, проявете гъвкавост, не се впускайте в подробности, това няма да ни е от полза. Нека се съсредоточим върху основните политически моменти. Председателката. Благодаря, Катлин. Доколкото разбирам, вече е свършено немалко, но има все още доста работа. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Елер от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Ще се спра върху редица въпроси, Но нека преди това, както му е редът, да благодаря на докладчицата, която според мен работи много добре и Нещо, което е още по-важно, проявява борбеност. Аз съм на нейна страна. Трябва да сме борбени, тъй като в крайна сметка става дума за това дали ще получим средства или не. Каквото и да предприемете, нашата политическа група ще ви подкрепи. Що се отнася до финансирането, съгласни сме с това да се използва годишната бюджетна процедура за финансирането на Гаранционния фонд на Европейския съюз. За разлика от комисията, ние обаче не искаме предварително да се гарантира финансирането на този фонд, като се съкръщават средствата по Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа трябва да се възползваме от годишната бюджетна процедура. Тогава бюджетните органи ще трябва да разгледат наличните средства за поети задължения по функция 1А. Ще трябва да намерим решение, така както сме го намирали в миналото. Малките и средни предприятия и предприятията с средна пазарна капитализация. Наред с други политически групи и ние сме за това да се работи с Европейския инвестиционен фонд. Той ще получи 2,5 милиарда за малките и средни предприятия, предприятията със средна пазарна капитализация. Би ни се искало да се заделят още 3 милиарда, тъй като тези субекти се нуждаят от огромни средства а мултипликационният ефект за малките и средни предприятия е огромен. Съотношението е 1 към 18. Наличните инструменти са на лице. Факт е, че в Европа не достига рисковото финансиране, така че фондът за стратегически инвестиции трябва да се възползва от наличните инструменти, за да преодолее тази липса. Инвестициите в ИКТ и ИКТ инфраструктура са важни. Според немалко политически групи, политиката в тази област е сред основните ни политики. Тя е от полза не само за промишлеността. Не бива да се политизира управлението на фонда. Той трябва да функционира ефективно в съзвучие с правилата на пазара. Финансираните проекти трябва да са рентабилни. В регламента не бива да се поставят политически изисквания за това точно какви проекти да се финансират и кои сектори да бъдат обхванати от законодателния акт. Не бива този акт да съдържа пожелателен списък с отрасли или субекти. Нека тълкуваме областите на финансиране колкото се може по-разширително и нека също така прилагаме строго и критериите за допустимост. Но трябва да ги формулираме по-общо, тъй като от детайлното разписване няма никаква полза делегираните актове. Необходими са, що се отнася до споразумението между фонда и Европейската комисия. Те са необходими и в бъдеще, ще са необходими и в бъдеще, когато ръководният комитет ще разработи насоките за финансиране. Не бива да има прекалено детайлно разписване, но трябва да има делегирани актове за структурирането на ръководния комитет и също така и за насоките за инвестиции. Благодаря на господин Елер. Следващият оратор, докладчикът Сянка на Екаре. Господин Тошеновски. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря и на докладчицата. Сроковете бяха много кратки, а бяха внесени много изменения. Докладчицата наистина положи титанически усилия, затова и трябва да се съсредоточим върху тези области, които спадат към изключителните компетенции на нашата комисия. Нека не отделяме внимание на всички аспекти, уредени в предложението за законодателен акт. Кои ще са източниците на финансиране? Доколкото разбирам, повечето от колегите ни тук подкрепят член 18 и член 19. Аз също смятам, че не бива да се съкръщава финансирането по Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. В рамките на тези две инициативи вече се осъществяват проекти. Не бива да затрудняваме работата по тях. Тогава обаче възниква въпросът откъде ще се гарантира финансиране. Нашата група е против започването на разговори по многогодишната финансова рамка. Заявявали сме това и друг път. Ние и други колеги смятаме, че би било опасно да се месим в работата по досиета, свързани с политиката за сближаване. От това биха проистекли големи затруднения – вече са постигнати споразумения, които могат да бъдат поставени на карта. трябва да се възползваме от изключителните си компетенции, така ще можем да се възползваме от възможността за инвестиции в енергетиката и цифровата инфраструктура, както заяви и докладчицата. Напълно съм съгласен с нея. Същевременно обаче не одобрявам идеята за това да излизаме с прекалено много искания. Нека приложим по-общ подход, така ще имаме възможност за финансирането на интересни проекти, по които могат да се обявят тръжни процедури. Не мисля, че трябва да има целево финансиране не би трябвало средства по фонда да се заделят в рамките на целево финансиране за конкретни области. Ще трябва да разчитаме на управляващия комитет. На него се пада основната задача да гарантира достъп на МСП до финансиране по фонд. Много са важни критериите за допустимост – Предлагам, подобно на господин Елер, ясна структура. Неговото предложение според мен е много разумно. Още веднъж благодаря на докладчица, та с удоволствие ще и съдействам, тъй като много добре осъзнавам, че нямаме много време, а ни предстои наистина много работа. колега Федерли. Благодаря. Сега от името на Алде, господин Федерли. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, изказвам се от името на нашия докладчик Сянка, господин Баков, който, за съжаление, днес не може да присъства на нашето заседание. Благодаря на докладчика и на нейния екип за прекрасната работа. Тя наистина трябваше да справи с огромен брой изменения. Знаем, че времето не чака, а досието е много важно. През последните дни някои Заседания се проведоха на техническо ниво, заседания между докладчиците в сянка. Нещата вървят в правилната посока. Бихме искали да повторим основните ни приоритети. Приоритетите на нашата група. Първо, започвам с това, което ни интересува всички членовете на тази комисия. Откъде ще бъдат взети тези пари? И ние смятаме, че не трябва средства да бъдат прехвърлени от програмата Хоризонт 2020 година и механизма за свързване на Европа. Сметната палата също така съмнява, че това е добър подход. Има много възможности в бюджет на Европейския съюз. Например, има бюджетни резерви, механизъм за гъвкавост на използвани средства. Следващият ни въпрос е за какво да се разходват средствата. За, това, за нас този въпрос е също така приоритетен. Ние искаме чрез този фонд да се привлече максимален, максимално, максимален обем, извинете, частен капитал. Трябва да помислим за това, че ако искаме да привлечем частни инвестиции, не трябва да бъдем прекалено предписващи, в нормативната законодателна уредба. Да, трябва да има ясни критерии, но не съм съгласен с това, че трябва да заделяме целево средства в нашия бюджет и да казваме инвеститорите къде да инвестират. Ако те решат да инвестират с интересен за тях проект, независимо от това към коя сфера се отнася този проект, далеко съобщенията, инфраструктурата и нататък, те са тези, които ще решават. Следващият въпрос е управлението трябва много внимателно да следим какво се случва. Трябва да държим ръка на пулса, когато преценяваме какво се случва с този фонд. Много е важно да се мисли как парите да се разходват по най-добър начин въз основа на достоинствата и предимствата на конкретните проекти. Затова е много важно участието на държавите членки и техните банки за развитие и насърчаване на инвестициите. Важно е да обсъждаме не само политически концепции. Трябва да отчетем, че в момента ние се стремим да излезем от кризата, стремим се да мобилизираме капитали, за да гарантираме инвестиционни потоци, без да създаваме дефицити в публичните бюджети. За това е абсолютно необходимо този фонд да проработи. Затова ние сме съгласни с това, че трябва да бъде пределно рационализирана структурата за управление и фонда да работи максимално добре. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Господин Турмис от името на Зелените. Първо, искам да благодаря на Катлин и на нейния екип за впечатляващата работа. Наистина достойно за възхищение как те успяха да справят с, толкова много изменения да стигнат до политически компроси. За нас една от основните ни теми е да се защити бюджета за научно-изследователска дейност. Смятаме, че комисията греши, когато се стреми да разруши буквално бюджетните пера, посветени на научно-изследователската дейност и мисля си, че всички политически партии тук сме съгласни с това, че не следва това да се допуска. Следващият проблем за нас е техническата помощ. Каква е реалността? Запознах се отново с предложението на комисията и в крайна сметка комисията говори за допълнителна техническа помощ, която е необходима според комисията. Но ако разгледаме числата, виждаме, че само 20 милиона са средствата за вече използваната техническа помощ. помощ. Има програми, които са се реализират в миналото с 20 милиона техническа помощ ви получавате ги по 10-15 души. Точка, тук мъквам. Тоест, ние сме реализирали проекти с техническата помощ на Европейската инвестиционна банка и в крайна сметка 20 милиона означаваха, че получавахме 10-15 експертни становища или 10-15 експерти. Така че комисията говори за техническа помощ, обаче финансирането на тази дейност абсолютно не съответства на заявените цели и амбиции. Трябва да гарантираме това, че в крайна сметка парите ще отидат в онези сектори, където имаме динамични, малки и средни новаторски предприятия. Не споделям подхода на АЛДЕ е и ЕКРЕ. Ние не сме срещу целевото заделяне на средства. Смятам, че трябва да имаме целево заделени средства за малки и средни предприятия, защото в крайна сметка може да се окаже, че няма да имаме заделени целево средства, няма да имаме техническа помощ и следователно няма да можем да получим онези средства, на които се надяваме. Знаем, че има много сектори, които бяха значително подпомогнати от различни програми, включително и програм за енергийна ефективност. Обаче в момента имаме недостиг на инвестиции в размер на 15-20 мили... Existing... милиарда. Извинете. И това го признава и самата комисията. Бяха създадени фондове, например фонда за енергийна ефективност. Той беше много успешно управляван от Deutsche Bank. Този фонд с, ня... с 200 милиона собствени средства успя да привлече няколко милиарда като инвестиции и Европейски инвестиционен фонд има съотношение на собствени и привлечени средства над 1 към 15. Затова смятам, че трябва да заделим целево средства за малките и средни предприятия от една страна и за енергийната ефективност от друга. Между другото, енергийната ефективност е нещо много полезна за Централна и Източна Европа, където има много хора с ниски доходи, а цените на енергия са либерализирани и растат. Последният въпрос по управлението. Трябва да сигнализираме кои са сериозните критерии, най-важните критерии за това къде ще се насочват средствата и след това трябва да доразвием това. И трябва, разбира се, да видим какво правят Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, за да можем да подкрепим проектите, които ще се предлагат за финансиране. Ако не го направим, това просто ще дадем карбланш на Европейската комисия и изобщо няма да знаем какво точно се случва, включително в взаимоотношенията между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви. Сега госпожа Гернст. Благодаря ви. Ще се изкажа от името на колегата докладчик Сянка, която днес не може да присъства. Тя благодари на всички докладчици в Сянка за бързия темп на работа. Знаете, че нашата политическа група още от самото начало бе изключително критично настроена към тази програма. Според нас е изключително трудно дори неприемливо частни инвестиции да се гарантират по този начин с публични средства, особено в момент, когато са необходими публични инвестиции. Този въпрос често се обсъжда в економическите среди, но ние не му обръщаме никакво внимание. Публично-частните партньорства са изключително скъпи за дънакоплаците, особено в момент в който лихвите са толкова ниски, прилагането на подобен механизъм е неприемливо. Според нас би било много сложно. Утре ще проведем конференция посветена на тази тема. Нека сега се спра върху няколко конкретни въпроса. Не приемаме предложения механизъм за подбор на проекти. Неприемливо е според нас, че не се предвижда участие на социалните партньори, не се предвижда и участие от страна на Европейския парламент. Решението за подбора на проекти е обект на механизъм, който според нас не е разработен достатъчно добре. Подобно на колегите от групата на зелените, смятаме, че трябва целево да се заделят средства за енергийната ефективност. Не става дума за доизграждането на енергийния вътрешен пазар, а за постигането на енергоспестявания. Освен това, областта на енергийната ефективност е област, в която има още доста какво да се направи в редица държави членки. Затова тя трябва да се финансира целево. В немалко държави членки има големи социални различия. Социалното и регионалното сближаване, като се има предвид това, се нуждаят от специално финансиране. Не бива да се финансират проекти единствено за изграждането на инфраструктура, например на магистрали. Важно е да се инвестира и в социалното сближаване. Друго наше искане е една трета от средствата да се заделят целево за малките и средни предприятия. Ако не се приложи целевото финансиране за малките и средни предприятия, то те просто няма да получат финансиране по фонда. Това за нас е повече от ясно. Като цяло тази програма погрешно се представя като магическо средство Откъде всъщност ще се набави финансирането? Напълно неприемливо е според нас то да се набави, като се съкратят средствата по хоризонт 2020. Ако се съкратят средствата по тази програма, няма да има ефект на лоста, тъй като тя наистина спешно се нуждае от финансиране. Не смятаме също така, че с частните инвестиции ще се постигнат по-добри резултати, отколкото с финансирането от държавните бюджети. Като цяло подхождаме изключително критично към предложението. Не смятаме, че той ще доведе до насърчаването на економическото развитие в Европа. Благодаря. Благодаря. С това приключваме списъка на докладчиците. Сенка преминаваме към други членове на нашата комисия, но моля ви, бъдете кратки. Госпожа Пилар да Кастио, много ви благодаря, госпожа председател. Бих искала да започна, както и другите колеги, с благодарност и поздравления за докладчика, не само за огромната работа, извършена от нея, но също така за много всеобхватния и ясен подход – и също така тя много ясно установи взаимовръзките между различните аспекти. Благодаря ви за това. Говоря за това, за какво да се разходват средствата. Колегата от НЕП правилно каза, той изрази линият нашата партия, че не трябва да се взимат пари от програмата Хоризонт 2020 година, така че няма да говоря за това подробно. Но отново, връщайки се на въпроса къде да се насочват средствата, ще кажа, че водим дебата за целево заделените средства. Може би трябва да имаме едни по-широко дефинирани цели за тези заделени средства. Мисля, че трябва да въведем някакви показатели, основани върху интереса към тези проекти, включително интереса проявен от страна на малките и средни предприятия. И искам да подчертая значението на това, което вече е заложено в предложение за фонда Например, да се финансират между системните връзки, една от целите на Европейския съюз. Uh, well. So така че някои от измененията вървят в тази посока. Второ, мисля, че трябва да възприемам един широк подход към това да дадем възможността на общините да използват повече информационните и комуникационни технологии, включително и сферата на енергетиката. Това ще позволи по-ефикасно управление на енергията и ще позволи повече спестявания на потребителите, потребители от всякакъв тип – Подчертавам това и в моите изменения. Смятам, че трябва да имаме целево заделени средства, но те трябва да бъдат дефинирани по широк начин и възоснова на определени индикатори, както вече казах. Благодаря ви, Пилар. Следващия колега има думата. Благодаря ви. Да, аз също искам да изразя благодарност и поздравления към Катлин за извършената от нея работа. Наистина, това, което тя извърши е практически подвиг, може да се нарече подвиг. Мисля, че всички в една или друга форма казахме, че приветстваме идеята е за инвестиционен фонд. Всички признаваме, че има необходимост от такъв инвестиционен фонд. Но това не е само цел, това е просто средство за постигане на целта. Затова смятам, че е много важно да сме абсолютно наясни със следното. Частта от европейски бюджет, която наистина води до конкретни резултати, е бюджета за Хоризонт 2020 година и има съгласие между политическите групи и между парламентарните комисии, че не трябва да бъде накърняван този бюджет, който вече работи добре, бюджета на Хоризонт 2020 година. Мисля си, че е много показателно това, че всички сме съгласни по това и смятам, че комисия допуска голяма грешка, защото на този етап комисията показва никаква готовност да прави гъвкавост. Знам, че има колеги, представители на политически групи и по парламентарни комисии, които са говорили с Европейската комисия и смятам, че трябва да запазим нашата линия такава, каквато е в момента. Сега по управлението и значението на управлението. Това, което ще предоставя фонда, не е само инфраструктура. Има много по-важни неща, има много други важни неща – много е важно структурата на управлението да бъде замислена, реализирана добре, защото по този начин ще се гарантират инвестициите чрез фонда. По този начин ще гарантираме изграждането на економика, която наистина ще работи в бъдеще. Например, информационните и комуникационни технологии тук са важни. Научно-изследователска, научно-развойната ден ще се финансира чрез този фонд, не само чрез Хоризонт 2020 година, но управлението е ключов аспект и наистина Катлин работи много добре и аз имам пълно доверие, че тя ще доведе до блестящ завършък вече започнатата от нея работа. Благодаря ви. заповядайте. Следващият оратор. Да, благодаря, госпожо председател. Изцяло съм съгласен с много от колегите. Ще бъда много кратък. Първо, искам да изразя най-висока оценка на работата, извършена от докладчика. Наистина, тя трябваше да работи с изключително много изменения и тя внимателно изслушваше мнението на другите колеги, другите политически групи, другите комисии. Мисля, че този проект, Фонда за стратегически инвестиции, е един от най-важните проекти на Европейския съюз, включително политическа гледна точка. Ако се провалим този път, това ще бъде сериозен удар по авторитета на Европейския съюз и доверието към него. Затова трябва наистина да гарантираме това, че нещата ще работят добре. За тази цел трябва да спечем доверието на тези, които ще инвестират, най-вече частните инвеститорите. И за това също така искам да подчертая това, което вече прозвуча тук, че трябва да видим от страна на всички институции на европейските институции списъка на възможните политически интервенции в системата, защото в момента, в който прекалим с това, точно в този момент частните инвеститори ще изгубят доверие към фонда. Така че това е наистина решаващ момент. Затова смятам, че трябва да се стремим към максимално добри условия за инвестициите. И трябва да подчертая, че може би пренебрегваме това в нашите изказвания. Един от трите стълба на плана Юнкер в... трябва да подчертаваме, че всичките три стълба в плана на Юнкер са еднакво важни. От точка на целево заделени средства, трябва да говорим тук от гледна точка на проценти. Да, наистина трябва да имаме приоритети, разбира се, малките и средни предприятия, предприятия, които кощо започват своя дейност, трябва да бъдат сред нашите приоритети, но трябва много ясно да изявим какво точно искаме да видим. Ние искаме да инвестираме в онези сфери на дейността, които са най-динамични защото в един момент ще започнем преговори, ако не постъпим така, както смятам, че трябва да постъпим. И отново ще преминем към чисто политически аспекти. Отново искам да подчертая, че нито Хоризонт 2020 година, нито механизма за свързане Европа не трябва да бъдат ощетявани от гледна точка на тяхното финансиране – особено що се отнася до механизма свързан на Европа. Неговия характер е абсолютно различен. Той предвижда финансиране на проекти, които не предвиждат възвръщаемост на инвестициите. За това не разбирам каква е логиката на Европейската комисия. Нека да не забравим, че механизма за свързане на Европа беше създаден в рамките на политиката на сближаване. И тук ще има политически проблеми, защото страните, които получават средства по кохезионната програма или програмата за сближаване, ще протестират срещу това да се намали финансирането на механизма за свързана Европа. Още веднъж благодарности към докладчика. Пожелавам и успех в по-нататъчната и дейност. Госпожа Родрилстиняно, благодаря ви, госпожо председател. И аз бих Искам да поздравя докладчика за блестящата й работа и също така да й пожела успех в предстоящата работа. Разбира се, ние ще подкрепяме нашата докладчица. Искам да подчертая отново необходимостта да защитавам финансирането за Хоризонт 2020 година. Още веднъж ще повторя, че за нас е много важно да имаме единен подход. Един подход на целия Европейския парламент, независимо от политическата ни принадлежност, защото ще има сериозен натиск, за това трябва да сме единни. Искам да говоря по някои по-конкретни аспекти. Те са отразени в измененията, които съм внесла заедно с други колеги. Говорихме за управлението и за това какво точно искаме да постигнем чрез управлението. Какво искаме да постигнем също така от гледна точка на проектите и предприятията. Изключително е важно да бъде гарантирана прозрачността. Имаме нужда да знаем кои критерии ще бъдат избрани и използвани за одобряване или отхвърляне на заявки за проекти. Също така за нас е много важно да стигнем до съгласие не само до вида дейности и проекти, които ще се финансират, но кои ще са предприятията, които ще бъдат одобрявани за финансиране. Трябва да мислим за нашите ценности. Не можем да да допуснем това да бъдат не можем да поставим като критерий, ще финансираме у нези предприятия, които насърчават равенството между половете, равенството в заплащането между мъжете и жените, без да има реална проверка на това как тези предприятия наистина защитават нашите принципи и ценности. Мисля си, че е много важно това. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Както и другите колеги, искам да поздравя докладчика. Наистина задачата е много сложна, особено предвид твърде напрегнатото разписание, твърде напрегнатия график. Само едно нещо ще кажа. Подкрепям казаното от колегата Елер за управлението. Доста хора внасят предложения, свързани с това, че управлението на фонда трябва да бъде предмет на контрол от страна на Европейския парламент. Искам да кажа, че фондът е гаранционен фонд с 8 милиарда финансиран. И се надяваме, че той ще привлече 300 милиарда частни инвестиции. Представете си частните инвеститори, които ще инвестират в нещо, по което решенията ще се взимат политици. Това няма да се случи ние искаме да бъдем един орган, който е благосклонна страна към бизнеса, но това не е основната ни цел. Основната ни цел трябва да бъде да задаваме правила. Що се отнася до политическото участие в управлението, аз смятам, нашата роля е да зададем правилата на играта, а след това да оставим играта да се развива. Защото нека не забравяме, ние искаме да привлечем частна инвестиция. И ако не го направим, тогава просто цялата тази дейност става безсмислена. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз е, също се присъединявам към поздравленията за Катлин, е, предвид е, посветените на доклада усилия. Фондът е изключително важен. Ние определено се нуждаем от е, пари. Е, е, знаем, че това не е чак толкова често срещано днес, особено за предприятията по места, и ето на, появява се този фонд е, на разположение на държавите членки, на, на държавните и частните организации. И аз бих искала да се даде възможност на местните общности, които също разполагат с свой бюджет, да се приобщят към е, инвестиционните проекти по места. Е, на, например, в, в, в е, Франция има местни органи, които са натоварени с компетенции за местно, регионално развитие и би било крайно не, не, неблагополучно, ако тези органи, местните общности и прочие, нямат възможност да предлагат проекти, да, да, да се включват в е, инвестиционни проекти по този фонд. Просто трябва да се добавят няколко думи е, в текста, е, за да се опозотвори и тази възможност. Да вземем един инвестиционен инфраструктурен проект, който трудно би могъл да се финансира и въвличането на местните общности би способствало за успеха на това начинание. Благодаря. Благодаря ви, Патриция. Само отново искам да кажа, както и други колеги, благодарности към Катлин за сериозната работа и политическото и лидерство. Това, което е много важно е, че имаме подход, който обединява и политическите групи, и парламентарните комисии. Това е отрешаващо значение, за да можем да защитим финансирането за Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Що се отнася до това, къде да се насочват парите? Трябва да гарантираме това, че новаторските проекти – с местно значение. унези, които наистина подпомагат растежа на нивото на общините и общностите. Това са проектите, които трябва да бъдат подкрепени чрез фонда. Също така тлен говореше за дефиницията на малките и средни предприятия, за да гарантираме това, че тези предприятия и микропредприятията да могат да получат финансиране. Също така трябва да инвестираме в такива сектори, които осигуряват растеж. Благодаря ви. Грация, Тереза. <clears throat> Благодаря ви. Вие искате думата. За втори път заповядайте. Само искам да кажа, че може да случи следното при преговорите. Ако не успеем да сме единни по въпроса бюджета, ще изгубим. За това трябва да сме единни. По въпроса за целево заделени средства – и критериите трябва да стигнат до компромис, защото позицията на Инте е не е толкова, извинете, на Итра не е толкова силна. Затова трябва да разчитаме повече, да се опирам повече на позицията на комисиите по бюджета и економически и парични въпроси. Трябва да помислим как да подсилим нашата позиция. Това по което можете да водите преговори в реалността, са делегираните актове. И комисията и съвета ще обсъждат с вас този въпрос. И е много важно за вас като докладчик да стигнете до съгласие за това как ще изглежда ръководния съвет, как ще изглежда структурата за управление предварителните преговори по делегиране тактове обикновено водят до това, че ние имаме възможност да кажем нашата дума за това как ще се структурира управлението, как ще бъде съставен управителният съвет, какви ще бъдат неговите функции – затова мисля си, че е много важно да наблегнете на въпроса с делегираните тактови, това как чрез тях ще се взимат конкретни решения. Важно е също така да се настоява в делегираните актове да бъде разписано много точно как ще работи управителния съвет. Ако имаме делегирани актове, вие като докладчик ще имате възможност да проведете предварителни преговори за това. Мисля, че не трябва да мислим за някакви микробаланси и за ролята на нашата парламентарна комисия. Трябва да мислим за това, че става дума за бюджет, за приоритети и не трябва да ослабим нашата позиция като представим нашата позиция като един списък с желания за подаръци за коледа трябва наистина много важ, трябва наистина да възприемам като наш приоритет да преговаряме за делегираните актове и за това как ще бъде регламентирана дейността и става на управителния съвет и цялостната структура за управление. Мисля си, че това ще бъде една силна позиция за вас при преговорите. So I have also negotiated quite uh, a lot of... Аз също съм участвал в преговорите по доста актове и за да успеят преговорите, позициите, пунктовете трябва да са ясни. Ако желаем в край на края ще да стигнем до приоритетно значение на малки и средни предприятия и така нататък, то в началото трябва да започнем с някаква позиция, която да е достатъчно убедителна. Е, в противен случай, моя опит поне сочи, до никъде няма да стигнем. Благодаря Комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, Е, шест е, пункта съм си набелязал да коментирам. Първо за бюджета. Ние сме разтревожени от е, нещата, които се обсъждат във вашата комисия и а и в други за заличаване на 18 и 19 членове от акта. Позволете ми да, да развия някои аргументи. Първо, от юридическа гледна точка не е възможно фондът да се създаде без да се предвидят източниците на финансиране. както знаете, съгласно е, договора, всяко такова предложение трябва да попада в рамките на многогодишната финансова рамка. В нея нямаме свободни 8 милиарда, е така свободни. А, е, така че първото съображение е чисто юридическо би било неправомерно да не се предвиди финансиране на фонда. На второ място, провеждането на е-, ежегоден ежегоден дебат за бюджета на фонда поражда няколко възражения. Е, ще, първо ще се породи още повече хаос от вече наличния. Но хайде това на страна. Втория, второто възражение е, че ще се намали значителна степен прозрачността и, и ще е, пострада възможността да, да планираме дългосрочно финансирането. Ще е, се накърни е, предвидимостта. Е, всяка година, година по година, до 2020 година, те първа ще се решава колко пари ще бъдат на разположение. И трето възражение, което вероятно до някъде пропускате, е риска от понижаване на оценката. В случай не става въпрос за кредитната оценка на Европейската инвестиционна банка, колкото и важна да е тя, а за кредитната оценка на Европейския съюз. Вече има е, натрупано просрочие от 26 милиарда неразплатени разходи, плюс 16 милиарда гаранции. Е, и когато кредитно-рейтинговата агенция пита как ще финансираме тези 16 милиарда, ние няма как да им кажем. Е, Standard Poor's а, а, вече понижиха кредитния рейтинг на Европейския съюз. Още една агенция трябва да го понижи и вече облигациите на Европейския съюз няма да са привлекателни за институционалните инвеститори. След това по бюджета статия 1А има, има смисъл, определено. Едно Б обаче не може да се освои без да се измени а, е, регламента за общото провизиране. Е, а, 26 кръга на тристранните разговори, помните, може би бяха необходими, за да се стигне до окончателния вариант на този регламент. Вторият инструмент, според нас, а, е, е, не може да бъде опозотворен, тъй като съгласно регламента за многогодишна финансова рамка той може да бъде освояван само през дадена финансова година, след като са изчерпани всички други възможности. И фактически пак нещата се свежда до едно А. Хоризонт 2020 и свързана Европа, отлични програми, представят 70% от финансирането по едно а И следователно, ако ги изолирате, т.е. не дадете възможност да се прехвърлят бюджетни средства към ЕФСИ от тези програми, ще трябва да режете сериозни пари от други програми, като например Еразъм. А парламентът възразява категорично срещу това, нали? Така че е, като търсим альтернативи, е, се сещам е, за казаното от Чърчил, ако перефразираме. Демокрацията е най-лошата от системите на управление, освен всички останали. Струва ми се, че и в случая ще стигнем до това, до най-малкото зло, фактически. Сега по критериите за подбор на проектите, комисията категорично смята, че би трябвало да се избегне всякакво отраслово предпочитание. Държавните средства са малко. Целта е да се постигне мултипликационен ефект, да се привикат максимално частни средства. Е, и ако поставим допълнителни е, такива ограничения, няма да постигнем е, това, което сме си задали като цел. Критериите трябва да бъдат сравнително прости. Първо, в съответствие с политиката на Европейския съюз, както смятат и мнозина от вас. На второ място, проекта трябва да бъде економически осъществим. Е, има много въпроси, свързани с този критерий, но това е въпрос на здрав разум. И нали, ако, ако няма економически смисъл проекта, няма кой да инвестира. Третият много важен критерий е допълващия характер на проекта, т.е. Европейската инвестиционна банка да не върши все едно и също нещо, нали? нито пък бихме искали е, да лишим частните инвеститори от инвестиционни възможности, фактически да насочим вниманието към онези проекти, за които трудно се намира е, чисто пазарно финансиране или финансиране без гаранциите на Европейската инвестиционна банка. И сега, стигайки до, до трудния въпрос за инвестиционните насоки, комисията, макар да се отнася благосклонно общо заето е, към актовете по делегация, в случая бихме ви е, посъветвали е, да проявите известна предпазливост. Защо? се е огромен интерес сред държавите членки, а и тук, в парламента, е, що се отнася до съдържанието на инвестиционните насоки. И ако това стане по делегация, ще ви кажа какво ще стане. 28 държави членки ще отправят своите пожелания. Тук в парламента вече 12 комисии работят по въпроси и какво ще стане в края на краищата най-голямата коледна елха, която човек може да си представи. Накачена с пожеланията на, на, на всеки го и то година след като са започнали разговорите. Намерените на комисията са инвестиционните насоки да бъдат максимално кратки е, и да е, бъдат е, приети колкото се може по-скоро. Твърде често до сега сме стигали до отлични текстове, които пораждат неочаквани резултати предвид е, е, твърде строгата регламентация. На четвърто място, по техническото съдействие, е, казвате, вие само 20 милиона се предвиждат за техническо съдействие, не било достатъчно годишно. Но всека напомним, че това са допълнителни средства към вече отпуснатите за техническото съдействие. Европейския консултативен център ще бъде нали, сред, средището, но има предвидени средства за техническо съдействие по най-различни други програми. Фактически 450 милиона е общо финансирането предвидено за техническо съдействие. И вече <laughs> към това се добавят 20 милиона по ЕФСИ. А просто за, за резерв. По, по Ясперс, например, 250 милиона евро са предвидени за техническо съдействие там, но за да се освоят тези средства, финансирането на проекта трябва да е от структурните фондове. Ще има инвестиционни фондове по ЕФСИ, инвестиционни проекти по ЕФСИ, които не могат да бъдат финансирани от структурните фондове, следователно ще трябва да се потърси финансиране на техническото съдействие от другаде. За МСП мнозина от вас настояват за целево акцентиране, за делене на средства за МСП. Аз мисля, че нашето предложение вече съдържа такива текстове. Изключително заделяне на средства по нашето предложение има за МСП и микро дори предприятия. значително. Можем да говорим за до 5 милиарда общо насочване на средства към МСП. Да не говорим, че по Хоризонт 2020 по Косме има, има предвидени средства за МСП. И, и а, фактически финансирането, което ще се освоява по ЕФСИ, ще бъде предназначено преди всичко за освояване на средствата в началото на периода. Онези, които вече са предвидени за МСП. И оттам нататък е, е, ще е, се освояват средствата по да кажем Косме, по, по Европа 2020 и така нататък. По Хоризонт 2020, извинете. И накрая за местните общности за органите на самоуправление. Разбира се, те могат да внасят инвестиционни проекти в Европейската инвестиционна банка че всеки може да кандидатства пред Европейската инвестиционна банка, държавата, частни лица и прочие. И разбира се, могат да съфинансират. Така че, че, така че е ясно е, че е, органите на самоуправление са повече от добре дошли да се включат в това колективно инвестиционно усилие. И не бих искал да приключа изказването си без да отправя благодарност към докладчика, заместник докладчиците и, и бързината, с която се работи в парламента. Всички сме наясно, че времето никак не достига, но ако бъде проявена добра воля, всички ще хванем влака на време. Благодаря. Благодаря, да, ние ще, ще вземем предвид всички тези, тези важни съображения, но не бива да се забравя и демократичното призвание на Европейския парламент. Всеки демократично избран представител на гражданите следва да има правото на слово. И докладчицата в заключение – мисля, 90%, госпожа председател, от изказванията бяха в една и съща посока и толкова по-добре. Няма да коментирам всичко току-що казано от комисията. Трябва да заявя обаче, че съм крайно разочарована от това, че комисията не е склонна да прояви гъвкавост относно финансирането. По моето скромно мнение е също толкова неправомерно комисията да смята, че може така с лека ръка да взема пари от Хоризонт 2020 и от Свързана Европа, като заобикаля обичайната годишна бюджетна процедура. Продължителни разговори водихме с съвета и с комисията по всеки детайл от финансирането на Хоризонт 2020 и на Свързана Европа и така с едно штракване на пръстите да се заобиколи това много крехко политическо споразумение, което бяхме постигнали, е недопустимо и според мен комисията добре го разбира. Така че като си говорим за правото, възраженията ни са насрещни и равностойни. И моят призив, почем аз разбирам някои от вашите аргументи, но вместо да се впускаме във всички тези аргументи, моля комисията да ни помогне да намерим едно добро решение. Ние, парламентът, е готов да търси компромис. Но, уверявам ви, няма лесно да отстъпим по Хоризонт 2020 и по свързана Европа. Нали, това не е, така да кажете, личното мнение на някой си докладчик и на някои докладчици в сянка в някоя си комисия. Това е широко мнение а, на Европейския парламент и при това е, основано на е, сериозна експертна оценка. И още нещо, много от изказванията засегнаха въпроса за управленската структура и в тази връзка разговор за целевото насочване на средствата. Защо е, е необходимо това целево а, е, разпределение? Просто защото не можем да имаме пълно доверие, че фондът е, е, сам ще е, осъществи поставените от нас цели. Аз съм съгласна, прочим, с господин Елер. Тук нека ясно, категорично да а, предвидим а, нещата да се уредят по акт а, а, по делегация и също така за критериите. Критериите не просто в рамките на политиката на Европейския съюз, а в рамките на най-общото съображение за преход към нова економика. И това за нашата комисия е от решаващо значение. Нуждаем се от нова енергийна система, е, е, нуждаем се от цифрова економика. Е, това е насочеността. Но, както казах, ние желаем целево разпределение на средствата, тъй като миналото ни учи, специално за МСП и за енергийната ефективност, че без такова твърдо разпределение на средствата по критерии не се получава търсеният ефект. По едно време вече мисля, че ще трябва да отложим гласуването с няколко дена, но, но пък сега съм готова да положа максимални усилия, заедно с докладчиците в Сянка, за да спазим срок. Така че ако гласуваме на 14 и ако вотът тук в комисията се окаже добър, така да се каже, с общата подкрепа на колегите, ще можем да имаме мнение и по измененията внасени от Комисията по бюджетите и по економическата политика. Това, което засяга нас, разбира се, в, в, в онази част от тези изменения. Така че, както сме запретнали ръкави, нека да продължим. Благодаря. Благодаря ви, Катрин. Благодаря на всички изказали се колеги. Значи 14 да, разбрахме се, както каза Катлин, крайния срок, 20 е, е, за изменения и допълнения. Нека ви напомня, че днес е, след обед е, ще ни бъде гост е, комисаря Каниети и е, е на смесено заседание е, с участието на, на Комисията по транспорта и по правните въпроси. Сега мащабно изслушване. Надявам се е, всички да се отзовете на поканата. Благодаря ви за положените тази сутрин усилия и е, до следобед.